Uh, uh, Започваме заседанието. Някакви възражения срещу тази форма на дневния ред? Не, в такъв случай приемаме дневния ред без никакви изменения. Uh, Днес разполагаме с превод на всички езици, освен на и от хрватски. Бих искала да ви напомня още е, веднъж, че на 3 и 4 февруари има парламентарна седмица. Ние ще се включим в това събитие и ще проведем междупарламентарна среща на комисията на 3 февруари от 11.15 до 1 часа. Вече е ясно в коя зала ще бъдем. Polaris пак P1A002. Надявам се, че е, ще присъствате на това заседание. Добре дошъл, Рич. Точка трета от дневния ред На срещата на координаторите преди коледа взехме решение да поканим и да подкрепим инициативата на Международната организация на труда за представяне на резултати от научен труд във връзка с въздействието върху заедостта на инвестиционния план – ето, на днешното заседание на нашата комисия ще ни бъде представен този научен труд. Сега ще дам думата на господин Торес, за да ни представи този научен труд. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Добро утро, уважаеми депутати. Най-напред бих искал да ви благодаря, че давате възможност на Международната организация на труда да представи научния си труд във връзка с евентуалните последствия върху заетостта от е, инвестиционния план. Проучването започва с анализ на ситуацията в Европа. Е, вие всички знаете каква е тя имаме относително слаб економически растеж, като прогнозите също не са много розови. Тук виждате, че повечето от стрелките са надолу и са в червено. Това са прогнозите за економически растеж за тази година, 2015 година. Прогнозите бяха преразгледани към по-низки стойности Предвиждаха се 3%, например, за САЩ, но за Европа предвиждаме 0,5% економически растеж. Т.е. занижени са вече стоеностите. Друга характерна черта е високата безработица. Разбира се, нивото на безработица от 10% е много по-високо от нивото на безработица преди кризата има и а, различно развиване на ситуацията в Европа и в САЩ. Мисля, че всички а, знаем това. То показва, че Европа не използва изцяло капацитета. Са 32 милиона души са безработни в Европейския съюз. Основният наблял въпрос е дългосрочната безработица, защото много хора са безработни по-малко от една година, но 40 до 50% в някои държави са хора, които са безработни повече от една година. Колкото по-дълго остават хората без работа, толкова по-трудно им е след това да се върнат на трудовия пазар и да получат ново работно място. Това е проблемен момент, с който трябва да се справим. Всичко това показва, че има дефицит на агрегирано търсене, не само заради цифрите във връзка с безработицата, но и защото, според мен, Европейския съюз и еврозоната има излишък в външния си баланс. Тоест, Европейския съюз харчи много повече навън, отколкото инвестира а, на територията си индикатора за брутния вътрешен продукт е много добър показател за агрегираното търсене в Европа. Освен липсата на търсене, друга причина са традиционните инструменти, които по-настоящем са много по-малко от оперативни в сравнение с преди. Има липса на ликвидност, което означава, че вътрешната търговия се забавя все повече и повече. Трябва да се насърчават инвестициите и потреблението, което обаче е трудно заради липсата на ликвидност. Това прави трудно използването на конвенционалните инструменти в областта на економиката. Рискът, разбира се, е свързан и с рискът от дефлация. Имайки предвид гореизложеното, подхода в Европа, който беше възприят, беше да се насърчат инвестициите чрез инвестиционния план. В общи линии това би бил полезен подход, защото той ще бъде в допълнение към подхода възприят миналата седмица от Европейската Централна банка – Изключителни а, мерки бяха взети от Европейската централна банка, но е необходимо да има и непреки мерки, за да се насърчи търсенето. Търсенето, което да доведе до по-голямо разходване и по-специално на инвестиции. По този начин отново ще задвижим економиката, като предоставим стимули за инвестициите. Виждате на графиката САЩ те са. Виждате каква е разликата в ръста на безработицата в САЩ и Европейския съюз. САЩ почти се възстановиха от кризата, защото около 20% от брутния вътрешен продукт се инвестира докато в Европейския съюз инвестициите са много по-низки от инвестициите преди кризата. Около 17% се инвестират от брутния вътрешен продукт в Европа, което са е с около 3 пункта по-низко от САЩ. Дори в държавите с ниска безработица, като Германия, инвестициите спрямо брутния вътрешен продукт са много по-низки в сравнение с тези от преди кризата. Идеята за стимулирането на економиката чрез инвестиции е интересна, защото тя ще се захване с самия източник на липсата на потребление, а именно липсата на търсене. По този начин европейската економика би могла да създаде достойни работни места за в бъдеще чрез инвестициите. Така че инвестиционният план е изключително добър инструмент. В нашия научен труд стигнахме до заключението също така, че инвестиционният план може да има относително значителни или не до там значителни последствия в зависимост от начина по който ще се развие този инвестиционен план. Инвестиционният план съдържа основно два елемента 63 милиарда евро свежи инвестиции, което е 0,4% от брутния вътрешен продукт. А другият елемент, който е много по-застъпен, е включването на частните инвестиции, което е 242 милиарда евро или 350 милиарда евро, което е около 2% от брутния вътрешен продукт на ЕС това отношение ще имаме по-скоро значителни последствия, ако тези два фактора бъдат изпълнени заедно. И спомнете си, направихме сравнение с САЩ. Инвестиционният план на САЩ предвиждаше 5% от брутния вътрешен продукт, което е почти двойното, но той се отнасяше до по-дълъг период от време. Ако имаме 315 милиарда евро инвестиции, както се обещава в плана, бихме могли да изпълним целта. По този начин ще има инвестиции в економиката, но за това има две условия. Първото, допълнителните инвестиции трябва да са на лице, като се финансират частни инвестиционни проекти. Това е много важно с оглед на заетостта. Ако тези инвестиции не се подберат а, а, съобразно, ще има инвестиции от инвестиционния план, които биха били направени дори при отсъствието на този план. Затова, съгласно а, прогнозите, броят работни места, които ще бъдат създадени, ще бъдат само 400 000 до 2018 година, когато всъщност е и крайния срок на плана. Ако обаче планът бъде добре обмислен и бъде съпроводен с, добро, с добър подбор на инвестиционните проекти, ще може да се стигне до създаването на 2,1 милиона работни места до 2018 година, което ще намали почти с един пункт процента на безработицата. Сигурен съм, че това ще бъде изключително добра новина за Европа. Затова е много важно внимателно да се подбират е, инвестиционните проекти. Необходимо е да се осигурят и нови инвеститори за това трябва да се създаде мрежа, инвестиционна мрежа между различните държави членки, да се включат и инфраструктурите, екологосъобразните, инвестициите в екологосъобразни е, технологии, но не трябва да се стига до публично-частен кредит. Това също е много важно. Включването на малките и средни предприятия в тази инвестиционна мрежа също е от съществено значение. Малките и средни предприятия имат голям потенциал за създаването на нови работни места. Това се отнася за всички държави, включително и за тези, в които има висока безработица висока безработица, тъй като по-настоящем и в тези държави липсват кредити, те не се отпускат на малките и средни предприятия. Но малките и средни предприятия имат потенциала да инвестират, да допринесат за растежи и да създадат нови работни места, а по-настоящем не могат да го направят заради кредитната ситуация в много европейски държави. За това трябва да се използва максимално потенциала на инвестиционния план – като се включат и малките и средни предприятия. В Европа вече има примери за това, което би могло да бъде направено. В държави като Дания или Германия, например, има много добра система за гаранция на кредитите, която спомага за включването на малките и средни предприятия. Знаем, че Европейската инвестиционна банка също има подобни проекти. Тя включва малките и средни предприятия в разработваните от нея проекти. Това обаче не е широко разпространена практика. До сега Европейската инвестиционна банка се съсредоточаваше върху инвестициите като цяло. Затова и някои от държавите с най-висока ниво на безработица получиха много по-малко кредите от държави, които имат по-низко ниво на безработицата. Всичко това се дължи а, на факта, че критериите не бяха прилагани изцяло с оглед на нивото на безработицата. Подбора на проектите ще има голямо значение, както и създаването на мрежа при разработването на проектите и следващия важен фактор е включването на малките и средни предприятия. В допълнение към тези две основни условия можем да вземем предвид и по-широкия контекст на безработицата. Така, например, ние смятаме, че ефективните трудови политики, службите, работещите служби за заетост ще бъдат голямо предимство, ако работят заедно с инвестиционния план. Към тези 2,1 милиона нови работни места е, смятаме, че биха могли да се създадат и допълнителни, ако се включат тези допълнителни елементи. Важно е също да се а, е, върне връзката между растежа, дължация на производителността и нивото на възнагражденията и а, е, оставянето на пазарните сили да действат. Ако вземем това предвид, е, е, да, действително ще ни отнеме повече време, но все пак ще имаме по-добър резултат, т.е. разглеждането на нивото на възнагражденията. Много е, говорих за малките и средни предприятия и за е, мрежовата инвестициите в мрежа. нашето проучване е на разположение на нашия интернет сайт. Остава на ваше разположение за въпроси, ако имате такива. Е, е? Благодаря, господин е, Торес. Благодаря за това, че представихте резултатите от работата на вашия отдел. Аз съм сигурна, че ще проведем интересна дискусия Започваме с изказване на Хайнц Пекер, който замества всъщност господин Карс днес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин Торес. Става дума за информация е, е, от пакета Юнкер, която е много важна е, в тази фаза и трябва да се обсъжда активно. Е, вие, е, ако правилно съм ви разбрал, дефинирате основата за резултата на този пакет е, като възможно най-добрия избор на инвестиционни проекти, така че да се създадат колкото е възможно повече работни места. Затова ще ви задам въпроса. Как смятате, колко ефективен е, е моделът за подбор на тези проекти който ще се провежда, доколкото разбирам, единствено в Европейската инвестиционна банка. Освен това, втори въпрос. Кои са критериите за най-добрия подбор на инвестиционни е, е, проекти с оглед на заетостта? Естествено, може да има и други критерии, и други цели, да кажем. Е, рентабилност, възвръщаемост на инвестициите, много важна цел, но въпросът ми се отнася до тези цели които, и проекти, които всъщност целят колкото е възможно колкото е възможен по-добър резултат от гледна точка на заедостта. Благодаря. Юта Штайнбрък. Благодаря, господин Торес. Благодаря на цялата организация, която представлявате за тази е, е, много е, интересна презентация и за важното изследване, което сте е, провели. Знаете, че в целия парламент и най-вече тук в нашата комисия държим много на елемента за етост, тъй като и инвестиционния план би могъл в крайна сметка да постигне и точно обратния резултат има а, нужда от устойчиви работни места в Европа. Това е нашето виждане. И това би трябвало да бъде нашата цел, за да отговорим на очакванията на хората в Европа. много важно е да внимаваме, е, тъй като тези инвестиции не би трябвало да изместват частните инвестиции. В това отношение вие си сигурно бихте могли да ни дадете добри указания и съвети. Ако, да кажем, е, се предприеме нещо погрешно в рамките на инвестиционния план, е, бихме могли на практика да е, попречим на способността, да попречим на частни инвестиции и е, още нещо, ние насочваме нашето внимание в, в този контекст най-вече към държавите членки, които имат особени проблеми в момента. Е, имам предвид младежката е, безработица. Как можем да гарантираме, че именно в тези страни, в които има най-големи проблеми и които се нуждаят най-спешно от подкрепа, ще бъдат предприяти правилните инвестиции? Имате ли е, определени резултати от изследването? Е, как ще се отрази инвестиционния план е, устойчиво, трайно на младежката безработица в момента и респективно на младежката заетост? Благодаря ви, госпожа е, Вишневска. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, господин Торес, вашето изследване покрива доста сфери и аспекти. Бих искал да насоча вниманието ви най-вече към разпределенето на средствата и това, което ме интересува особено много са инвестициите за малките и средните предприятия, за трансграничните мрежи. Инвестициите би трябвало да привлекат средства, които все още не са на лице, така да се каже, не са на разположение на малките и средните предприятия но ще им дадат е, възможност е, в определен момент е, да получат инвестиции, да могат да ги оползотворят, така че ние създаваме е, собствен фонд в това отношение, за да можем да подберем най-добрите проекти. Решенията, мисля, че трябва да бъдат много внимателно премислени, тъй като става дума за подбор на проекти. Как бихме могли да предотвратим едно политическо залитане в подбора на проектите? освен това, онези, които плащат най-много, така да се каже, като вноски в фонда, ще се опитат да използват фонда за собствените си политически цели. Томас Ман. Благодаря. Повече се пести в момента, отколкото се инвестира. Това е така. В много сектори е така. И когато говорим за инвестиции и инвестиционен план, просто не знаем на къде ще потеглим. Добре, опитваме се извън границите на националните държави да предприемем нещо по отношение на конкурентно способността и заетостта и растежа създали сме е, възможности понякога е, е, не само на национално равнище, но и на трансгранично равнище да се развиват предприятията. Въпросът е как те действително ще излязат на европейския пазар. Важно е Е и Б как е, ще решава. И точно по тази причина се предвижда да, се, е, да има един експертен комитет е, към ЕИБ, който не по политически критерии ще подбира проектите. Всъщност, отново ли ще така да се каже, държавите членки ще решават как точно е, ще се разпределят проектите и ще започне с пазарлъка. Аз ти давам този проект, пък ти ще ми дадеш този проект и така нататък. Това би трябвало да се избегне. Е, най-лошото би било, ако се подберат проекти, които е, се инвестират, е, в които се инвестира, но също времено те са лоши, те не водят до желания резултат, те са нерентабилни, те не водят до заето си растеж и това ще бъде просто старата история, която ни е добре позната. И освен това, къде инвестират частниците там, където а, е, действително се струва да се инвестира, там където а, е, има е, е, една добра прогноза, а, където ще е, се създаде е, съответния ресурс и ще могат да се е, разширят е, дейностите, така че да има и повече заедост. Изключително важно е това, естествено. Има оценки, има критерии за оценка, но все още не виждам достатъчно гаранции за обективна, е, обективен подбор. При всички положения, независимо от това, че екс, е, комитета ще бъде екс, от експерти, експертите могат да се подават и на политическо влияние. Трябва да пред, се предпазим от това. Благодаря. А, е, госпожа а, е, Мария Хуайс, е, Жуайс Родригес. Да, благодаря ви много, господин Торес, за това, че се включвате с едно важно и полезно изследване в този важен европейски проект. Отново ще говоря за критериите при подбора на проектите. Нека да подчертая три основни критерия. Стратегическия приоритет за Европейския съюз – ние ще е, използваме и би трябвало да използваме е, инвестициите, за да е, е, създадем е, е, повече е, възможности по отношение на е, енергетиката и е, транспорта е, и е, преноса на. Е, е, е е, цифрови е, е, системи, т.е. цифровата мрежа и естествено ние ще се опитаме да създаваме повече заетост. На второ място ще спомена инструмента за свързване на Европа, механизма, който ние създадохме всъщност с, за да развием трансевропейските мрежи. Но но имаме макроекономически баланс е, в рамките на е, Европейския съюз, е, в някои държави членки повече, отколкото в други. И това естествено се отразява на условията за инвестиране. Това е важен проблем за Европа. И затова смятам, че инвестиционните планове би трябвало да се съобразяват с това положение. Освен това, в е, комисията ЕКОН ние проведохме е, по тези въпроси много е, важна дискусия. На вас да лежи регламент, който обаче не е в състояние да създаде балансирани, равностойни условия за държавите членки за участие в проектите. Защото в резултат на кризата е, условията в е, държавите членки са различни. Така че е, е възможно с процеса на инвестиране да се увеличи дисбалансът, да се засили неравномерното развитие в Европа. Как виждате вие тази опасност и какво можем да направим? Благодаря. Да дадем думата на господин Торес. Най-напред е, бих искал да ви благодаря за реакциите на нашето проучване и проведеният от нас анализ. Това определено са... Въпросите, които повдигнахте, определено са много важни. Най-напред, как можем да привлечем за участие в Европейската инвестиционна банка? Този въпрос е свързан и с редица въпроси, по, по процедурата на подбор на проектите. И това е много важен въпрос, тъй като критериите не са достатъчно добре определени. Има редица рискове. Първо, че въздействието ще бъде недостатъчно. И вторият риск е, че има опасност от силно политическо влияние или неекономически критерии. Ето защо трябва наистина много добре да се определят критериите за създаване на и максимално голям брой работни места. За да се гарантира този ефект, трябва всеки проект, който да засяга конкретен обективен външен проблем, е проект, който трябва да бъде стимулиран, защото това е инвестиционен проект, който няма да бъде реализиран без инвестиционният план. Такива проекти са, например, засилване на енер... подобряване на енергийните мрежи и дигиталната економика. Всички сме свидетели в момента на революция на новите технологии, която според Международната организация по труда влияе значително върху пазара на труда и е много важно как държавите членки ще отговорят на тази революция. Това ще има голямо въздействие върху производителността и работните места за бъдеще. Така че всяка мяка, която подобрява възможностите на Европейския съюз да се възползва тази революция на цифровите технологии ще бъде положително за предприятията и за бъдещият приоритет на Европа. Това са много важни критерии, пак повтарям, и тези критерии трябва да бъдат добре при използвани. По този начин ще можем да подобрим инвестициите и възвръщаемостта на проекта. Така че на първо място, първо, проекти с много ясни цели, като например инвестиции в зелените технологии, механизма за свързване на Европа и други проекти, които няма как да се реализират без инвестициите. Вторият важен критерий е от друго естество и той е свързан с малките и средни предприятия. По принцип, малките предприятия могат да бъдат привлечени в тези големи проекти, но в повечето случаи това не се случва. Така че е много важно да се подкрепя идеята за финансиране на тези малки предприятия, които не изискват много средства и които са много важни, особено за държавите, които имат най-големи трудности в момента. И още веднъж Европейската инвестиционна банка и в този случай може да замести институциите, които съществуват в Германия и Дания, например, които осигуряват гаранции за малки предприятия, е, това са е органи, към които могат да се обръщат малките предприятия или търговските банки. По този начин могат да се създадат нови работни места и нов економически растеж, който няма как да се случи без е, участието на тези специфични гаранции. Това са втори вид проекти. Ще отново въпрос за политическото влияние. Няма да написам в подробности, защото това не е моята област на експертиза, но в доклада се подчертава колко важен е контролът и мониторинга някои добре изготвени проекти не се осъществяват както бихме искали. Ето защо от самото начало на инвестиционния план трябва да се предвижат, да се предвижат добре, добри системи на контрол и мониторинг. Това е важно винаги, но особено важно по отношение на този инвестиционен план. Трябва да има по-цялостен подход, който да се прилага към всички държави членки. И винаги трябва да се взима предвид аспект заетост при оценяването на проектите. Т.е. трябва да се оценява не само възвръщаемостта на даден проект, но и неговото въздействие върху заетостта. А, разбира се, МОД е на ваше разположение, на ваше разположение и на разположение на Европейската инвестиционна банка, за да видите необходими съвети. Вижте да е много важен въпрос за младежката безработица и за това как можем да привлечем повече млади хора. Ясно е, че равнището на младежка безработица е много високо в някои държави членки и това е много сериозна причина за тревоги. Вие вече създадохте е, гаранцията за младеща, която вече се е доказал в, в, в времето. Гаранцията за младеща беше създадена след кризата през 20-те години в скандинавските държави и тя доказа своята ефективност. И тази схема много добре ще допълни инвестиционния план. Трябва обаче, поне според нашите изчисления, да се засили тази гаранция, за да се увеличат, е, да се увеличи нейната резултатност. Смятаме, че 21 милиарда евро са наплодими ежегодно в Европа, за да имаме една ефикасна гаранция за младеща и най-вече за да се гарантира висококачествени работни места в обществения сектор. Това е много важно, за да бъде ефективна гарантията за младеща и това ще бъде много важно допълнение към инвестиционния план, защото по този начин ще се улесни навлизането на пазара на труда на младите хора. Те са, това ще бъдат млади хора, които ще работят по проектите в областта на зелената економика, цифровата економика и т.н. Можем също така да подпомогнем младите хора да създадат собствено предприятие чрез компонента за разсърчаване на малките предприятия. Мисля, че споменах повечето въпроси, изключение на макроекономическият дисбаланс и Както вече казах, малките и средни предприятия, както беше предложено и госпожа Родригес, може да се добави трети критерии, свързан с макро дисбалансите. Предвид това колко важни са малко средни предприятия и необходимостта взаимовръзка. Очевидно е, че някои държави членки ще се възползват повече от инвестиционния план, но е важно да се засили трансевропейският елемент на плана. Може би трябва да насочим усилията в регионите с най-високо равнище на безработица. Това би било интересно. И важно да се отбележи, че Европейската инвестиционна банка взе решение миналата седмица да има 20% елемент на солидарност в тази нова политика и ми се струва, че същата логика може да се приложи и към инвестиционния план за преодоляване на този конкретен проблем. Благодаря ви. Продължаваме с въпросите. Госпожа Шуица. Herr Torres, danke für Ihre Ausführungen. Ich muss sagen, dass да, е, благодаря е, господин Торес за всичко, което е, споделяте с нас. Много от колегите говориха вече и до голяма степен съм готов да се съглася с тях. Близо 10 години съм работила за малко или средно предприятие, е, преди да е, стана депутат и затова ще ви задам е, въпроси в тази връзка. Да, МСП в момента не получават никакви средства. Тъй като имам само 2-3 минути, няма да мога да навляза в подробности, но ще ви кажа, че е, така глобално казано е, МСП не получават нищо. Е, не е съвсем вярно. Има различни категории малки и средни предприятия. Има такива, които, така да се каже, плуват в пари и нямат никакви проблеми и няма нужда да бъдат спасявани. Има други, е, това е средната категория, които казват, е, да, добре, е, не е чак толкова лошо, нито е блестящо, но независимо от всичко получават пари и те, когато поискат кредит. И е, има една група малки и средни предприятия, които не получават никакви средства. Въпросът е защо на тях не им се дават пари. Трябва да разгледаме тези именно проблеми, е, тази проблемна група. Е, няма много е, готовност да се инвестира именно в тези малки предприятия, които, да кажем, за 3-4 години не са създали някакъв особен продукт, с който да завладеят някаква пазарна нижа, не могат да представят добра програма за финансиране и затова не им се дава кредит. Трябва да обърнем внимание именно на тези предприятия, които имат проблеми. Трябва да помислим естествено и за това как просто ще е, е, стигнем до главите на хората, как ще им помогнем е, на тези предприемачи, малки и средни, които имат проблеми с инвестирането и кредитирането, да осъзнаят какво точно трябва да направят. Така че пледирам за това да инвестираме малко и в обучението а, а след това вече да инвестираме точно там, където действително са необходими тези е, инвестиции. Инес Зубер има думата сега. Благодаря ви. Аз бих искала да благодаря на господин Товес за неговото изложение. Въпросът ми е следният. Какъв вид работни места ще бъдат създадени чрез този план? Защото тук не говорим само за броя на работните места. Казвам го, защото все повече, защото днес говорим за необходимостта от създаване на работни места. Очевидно има такава, но ми се струва, че често пренебрегваме фактът, че в миналото имаше периоди, в които нямаше такъв проблем с безработицата. Имаше период, в който съществуваха достойни работни места но имаше и периоди, в които имало рабо... достатъчно работни места, които обаче не са свързани с зачитане на основните човешки права, като по време на робството, например. Така че как може да гарантираме, че този план няма просто да създаде работни места, което разбира се е важно, но как ще гарантираме, че това са достойни, устойчиви работни места, защото според мен е нежелателно този план просто да подкрепя частни компании и големи, крупни международни инвеститори. Да, очевидно, че има нужда и от а, такива инвестиции, но в крайна сметка, от гледна точка на потребителите няма да има никакъв реал, никакво реално подобрение. Така че въпросът ми е как можем да гарантираме че този план ще защити и правата на работниците, че работните места, които създават, са достойни работни места, в които се защитат правата на работниците. Благодаря ви. Моника Вана има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Торес от МОД за това, че ни представи е, тяхното изследване. Действително става дума за нещо много важно във връзка с създаването на работни места, е, защото е, нас ни интересуват естествено резултатите е, от инвестиционния план. Наред с е, растежа желаем да постигнем и устойчиво е, увеличение на заетостта. Изследването ни показва потенциала, който трябва да изчерпим. Ако успеем да очертаем правилните, правилната рамка, първият ми въпрос. Вие казвате, изследването е стъпка към така, в правилната посока. Необходими са ни мерки, за да постигнем е, действително устойчиво развитие на економиката, която да създава работни места. Говорихте обаче, че долната граница е около 400 хиляди е, работни места. Е, максимална, максимума е, да кажем, 2 милиона и 100 хиляди, но това ще се постигне само ако се предприемат верните мерки на правилното място. Интересуваме обаче тази долна граница е, от 400 хиляди. Е, как сте изчислили? Използвали ли сте, така да се каже, и модела на ефекта на лоста или е, по някакъв друг начин сте действали при е, определянето на долната граница? Естествено, има и различни сектори. Е, е, инвестициите ще трябва да се разпределят между отделните сектори, може би, но същевременно и производителността, и е, потенциала за създаване на заетост е, е твърде е, е различна величина. Има и различни сектори е, от географско и е, друго естество, да кажем градски зони, селски райони и така нататък. Е, освен това, не става дума само за работни места изобщо, а за качествени, достойни, устойчиви работни места. В този смисъл вие ни препоръчвате да наблюдаваме последствията. Наричате го а, е, мониторинг върху въздействието. А, но същевременно структурната политика е свързана с инвестиционната политика, естествено. И това предполага да се дадат съвсем точни указания на съответните органи, които извършват подбора и решават в крайна сметка на къде ще потекат инвестициите. Така е и по Европа 2020 където също сме си поставили амбициозни цели. Благодаря. Господин Бала, да, ще допълня казаното госпожа Родригес относно макроекономическите дисбаланси между отделните региони. Разбирам, че от принципа гледна точка вие сте съгласни, че може би било по-разумно днес да инвестираме там, където има най-голяма потребност. Така че е, няма нужда и да откаторяваме положението. Знаем, че е, в Германия, която по принцип е, се справят добре, има нужда от инвестиции в някои региони, но има други региони, които се нуждаят от много повече инвестиции. А в рамките на еврозоната тук говорим за принципа на солидарност, който ще позволи оцеляването на едината валута. Така че това са важни елементи, които не бива да пренебрегваме. Въпросът ми е, имате ли в проучването си конкретни елементи, свързани с регионалното зониране и необходимостта от инвестиции. Защото ми се струва, че подхожда по-скоро тематично към въпроса, с който съм съгласен. Трябва да се инвестира в цифровите технологии, в устойчивото развитие, но имате ли и регионален подход и кода какво показва той? Ačiū pirmininkė ir dėkoju už atliktą tyrimą. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и за проучването, което беше представено, си няколко въпроса. Първият. Заедостта и социалната политика са пряко свързани с економиката и е, резултата се усеща преди всичко от гражданите, хората, които имат е, достойно работно място и прилични доходи, тези, които, които нямат. Ето също е важно да има и инициативи за инвестиции. Споменахте този въпрос. аз ви питам, какви конкретни стимули обмисляте и какви конкретни стимули биха могли да гарантират, че инвестициите в държавата държавите членки ще бъдат устойчиви и надежни и че действително ще донесат ползи за гражданите ни. Може би всяка държава членка би трябвало сама да тези стимули или смятате, че трябва да има европейско решение за стимулите за инвестиции? И още един въпрос. Колегите говориха много за МСП. Те действително са от ключово значение за економиката, тъй като са основен източник на заетост. Въпросът обаче е защо малките и средни предприятия нямат достъп до кредити, за да могат да създават тези работни места в отделните региони. Защо? Защо тези предприятия нямат достъп до, креди, до кредити? Каква е причината за този проблем? и дали инвестиционният план ще улесни достъпа на МСП до кредитиране. И още един въпрос. Има 25 милиона безработни в Европейския съюз, 12 милиона дългосрочно безработни. Това значи ли, че ако инвестираме в енергетиката, в цифровата економика и т.н. по този начин ще осигурим ли работни места за тези 25 милиона безработни? Има ли достатъчно стимули за хората да вземат тези работни места, защото проектите трябва да бъдат осъществени от а, хора с необходимата квалификация, необходимото обучение и необходимата мотивация да вземат тези работни места? Въпросът е дали инвестиционният план ще бъде по-ефикасен, ако е целенасочен не само към економиката, но и към менталитета, знанието на хората. Госпожа Йонгърус. Благодаря вие ли са колеги допълниха вашето поставяне на проучването ви. Аз лично високо ценя работата на МОД и този доклад е плотното доказателство за високо качество на вашата работа. разговарях задълбочено с представители на Европейската инвестиционна банка, които в момента не има нов персонал. Те имат нужда от допълнително 500, допълнителни 500 служители, за да могат да разгледат всички тези проекти. Но също така те твърдят, че ние наложихме ограничение върху измерването на възвръщаемостта на инвестициите. Изисква се 18%, а е очевидно, че ако искате проекциите с екологично социално измерение или проекти, които ще, допринесат, ще допринесат за увеличаване на заедостта. Тези проекти най-вероятно няма да покрият критериите за възвръщаемост на инвестициите. Така че за Европейската инвестиционна банка трябва да променим традиционния си метод на работа. Те трябва да разглеждат нов вид проекти, Но ако се прилагат критериите, които в момента работи банката, те няма да допуснат проекти, които създават заетост. Така че каква е вашата позиция за критериите, използвани от е, Европейската инвестиционна банка за подбор на фондовете? Госпожа Лопес Пармедо, Благодаря ви и благодаря на господин Торес за това, че поставяте получването си. Аз обаче имам съмнение относно него. Твърди се, че визионният план може да допринесе за създаване на милиони работни места, ако обаче говорим за нови инвестиции. С 23 или с 21 милиарда евро обаче няма да постигнем много. Още повече, че, че се говори за инвестиции, идващи по линията на ЕИБ. А по въпроса за частните инвестиции, Явно е, че инвестициите ще бъдат в най-динамичните държави, където по принцип има най-високо равнище на частни инвестиции. Или казвам с други думи, планът ще се насочи към държавите членки с най ниска безработица и най-висок економически растеж. Или казвам с други думи, според мен ще създадем по-малко работни места от очакваното. Бих искал също така да ви припомня, че Европейската инвестиционна банка вече има трудности да използва целият капитал, с който разполага. От една страна по техническите изисквания, които се налагат, от друга страна поради политическите избори, които се правят. В някои случаи обаче банката подкрепи проекти, които напълно се провалиха. И така, аз имам два въпроса. Първо, как може да се гарантира, че допълнителното количество капитал, което се предвижда, действително ще подобри качеството на работните места, които се състават. И на второ място, каква е възможност, какъв потенциал за промяна в климата на инвестиции ще донесе този план. Тоест, трябва да се насочи към държавите, които действително страдат от намаляване на стабилизацията. Госпожа Сандер, благодаря ви, господин Торес, благодаря ви, че дойдохте да се срещате с нас днес. Аз бих искала да кажа няколко думи за самите проекти и тяхното естество. Напълно съм съгласна с вас, че тези проекти трябва да са нови проекти, проекти, които не са били финансирани до момента и преди всичко това трябва да бъдат проекти насочени в новите приоритетни сектори за Европейската комисия, т.е. цифровите технологии и екологосъобразните технологии. Когато обаче говорим за нови проекти, това значи, че трябва и нови компетенции. И въпросът ми е дали търсещите работа в момента и то не е вече дългосрочно безработните, а вие вече споменахте, че колкото по-дълго време дадено лице търси работа, толкова по-трудно му е да се върне отново на пазара на труда. Така че въпросът ми е дали търсещите работни места ще имат необходимите умения, дали ще можем да мобилизираме бързо тези умения и дали не би трябвало най-напред да съсредоточим инвестициите си в обучение за придобиване на тези умения. Благодаря ви, Юта Штайдо. Госпожа Штайнрук, да, след като чух вашите е, отговори, е, както идея да, че трябва да ви задам още един въпрос. Всъщност, е, е, идеята за, е, във връзка с гаранцията за младежка безработица не са свързани с националните държави. Тоест, би, виждате ли възможност да включим целенасочено, така да се каже, и тази инициатива в инвестиционния план? Така че по-насочено да работим именно за заето сред младите, тъй като ние искаме най-вече това да постигнем. Виждате ли някакъв шанс в това отношение? Един последен въпрос. Колегата Ван Декелер е Имайте предвид, че ако желаете да продължим дискусията с въпроси и коментари от ваша страна, ще трябва след това да забавим гласуването. Господин Фанда Келер. Благодаря ви, госпожо председател. Аз съм един от най-младите в тази парламентарна комисия, затова живо се вълнувам от хората на моите години и тяхната участ трябва да се разработи потенциала на тази програма, за да се създадат нови работни места, още повече, че има наболяла нужда от такива в Европа. Аз бих искал да попитам, как ще съчетаете тази програма с нуждите на самите инвеститори? Как според вас ще може да, се, да хване правилния влак, инвестирайки, е, имайки предвид състоянието на държавите в Южна Европа. В Южна Европа има повече рискове. Вие как мислите да съчетаете тези две неща? Е, Господин Бекер, да, благодаря ви. Съвсем кратък въпрос. Можете ли да посочите е, е, сектора, който в крайна сметка от началото на е, кризата, така да се каже, няма никакви е, е, тенденции за срив или за намаляване на е, заетостта. Това е социалното предприемачество. Е, и е, как виждате развитието по, това, е, е по тази въпрос? Е, Томас Ман, още веднъж. Е, аз казах, че е, трябва да има е, бъдеще за е, е, инвестициите, които е, създават работни места. Да кажем, какво мислите за такива проекти, като е, дуалното е, обучение или дуалните е, системи за обучение и образование? Възможно ли би било да се инвестира в такива проекти? Защото ми се струва, че тези проекти наистина обещават рентабилност и ще бъдат подкрепени и от средното съсловие. Е, сега ви моля за кратки отговори на всички тези е, въпроси. Благодаря ви още веднъж за тази чудесна дискусия. Мисля, че това показва, че можем да я продължим, защото тя съдържаше много важни елементи. Сега ще подходя по теми, за да спести малко време. Първо, по ролята за Европейската инвестиционна банка, която беше упомената от а, а, няколко човека. Европейската инвестиционна банка е публична банкова институция. Така че е напълно естествено там да се използват различни стимули. Не се нуждаете от частна банкова институция, за да а, играе ролята на финансов посредник, при положение, че имате публична банкова институция, която може да го направи. Затова трябва да се гарантира ниво на оперативни печалби, което да бъде задоволително. Необходимо е да приемем също така, че някои, да не кажа повечето от печалбите, ще отидат към европейските държави като цяло. И ще, те ще имат социална възвръщаемост. А частната възвръщаемост за банката ще бъде много по-голяма, отколкото социалната възвръщаемост. Затова казах, че трябва да има инвестиции, където а, социалната възвръщаемост е по-голяма от а, частната. Новия критерий за Европейската инвестиционна банка трябва да бъде оценяван не само с оглед на печалбите, но и с оглед на последствията в Европейския съюз като цяло. Това е основната промяна промяна на критерия. критерия за начина на работа на Европейската инвестиционна банка. Имаше няколко въпроса за качеството на работните места и достойния труд. Това е много важен въпрос и ми се струва, че можем да направим едно – когато имаме проекти в областта на цифровата економика, енергетиката и мрежите. В случай на а, публичен търг е важно при възлагането на обществената поръчка да бъдат взети предвид и националните критерии. А, мисля, че това въжи за много европейски държави членки, да не кажа за всички, но трябва да се транспонира и в европейската политика. По този начин ще гарантираме достойни работни места. В част трета на доклада се казва също така, че инвестиционния план може да не се справи изцяло с качеството на новосъздадените работни места. Това е работата на а, трудовата политика като цяло. Разбира се, че качеството на работните места е много важно и затова казваме, че е по-добре да се инвестира в по достойни работни места. На въпроса за младите хора и как да ги приобщим. Имаше въпроси за тяхната квалификация. Мисля, че по дефиниция ще има поле на осмотрение във всяка държава членка. Например, в някои държави членки повечето от малките средни предприятия, които бяха печеливши, сега може и да фалират. Проблема в много европейски държави е, че има и малки и средни предприятия, които пострадаха от кризата и нямат достъп до кредит. Това е а, истинска драма с оглед на заетостта. Затова трябва да погледнем всички държави членки и инвестиционния план може да отключи този потенциал. Относно квалификацията. Мисля, че може да се отчете и този елемент, но основният въпрос би бил за кои умения и познания говорим. Много трудно може да се определи това. Важното е да има институции, които на ранен етап да могат да идентифицират търсенето, за да може да се получи бърз отговор от страна на образователните и обучителните структури. Много е трудно да се прогнозира а, подобно нещо, защото много бързо настъпват промените. Например, някои хора а, предвиждат, че рутинни а, работи, които в момента са високо квалифицирани и след години ще западнат. Ще има повече търсене, може би, за работни места, които са свързани с работата с хора. И накрая имаше въпрос за географския компонент на плана и тук ще се позволя да отговоря на френски. смятам, че въпросът е да установим, установим до каква степен този инвестиционен план представлява наченка на нова европейска политика. Единната валута в еврозоната налага економическа политика за цяла Европа. И а, ми се струва, че това наистина може да бъде наченка на една нова политика. А, географския елемент наброява една трета от тези 1 милион работни места, за които говорех. Затова може да се насочим към регионите, в които има по-високо ниво на безработица. Благодаря ви. Сигурен съм, че съм пропуснал някои въпроси но искрено ви благодаря за това, че ме поканихте и за оживената дискусия, която проведохме. Благодаря, господин Торес. Сигурна съм, че ще ви поканим отново в нашата комисия. Благодарим ви за вашите отговори, които бяха изключително полезни. Сега преминаваме към режим на гласуване. Ще преустановим за една-две минути, за да може всички да намерят картите си за гласуване. Uh, uh, Thank you very much. That was very <laughs> Thank you very much. Uh,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 We'll start with the votes on uh, the... Uh, Започваме с гласуване на мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Започваме с Захим от Полша. Начало на гласуването. The vote is EPP has four too many. Четири човека повече имаме от НП. Добре сте ни дошли, но все пак... <laughs> Is it okay now? Сега е излиза ли бройката? Да. Виждате резултата на екрана. Край на гласуването. Приема се. Следващата точка е отново мобилизиране на средството от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Сент Губен от Белгия. Начало на гласуването. Is it really open? Yeah. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Then we have um, Alio Solar from Следва Алео Солар от Германия. Да чуем Юта Штайнрук. Благодаря, госпожо председател. Групата на социалисти и демократи има е, устно изменение по е, параграф 6. Ние предлагаме текста на параграф 6 да се замени със следния текст – отбелязва, че няма допълнителни средства за професионална квалификация е, и така нататък. Чувате текста на английски. Е, това е нашето предложение да се замени шестия параграф с този текст. Да, добре. Е, е, гласуваме сега по е, устното внесеното изменение. Е, гласувайте, моля, електронно край. Приема се. Сега вече преминаваме към освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. А, компромис А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Първо изменение за против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 Кои са за, кои са против? Да, всъщност електронно гласуване. Нямаше нужда да обявявам за и против. Приема се. Седмо изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо. За, против, въздържали се, отхвърля. А, приема се. Девето изменение се отегля. 10. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Компромис Б. За? Против? Въздържали се, приема се. Компромис С. За? Против? Въздържали се, приема се. 19-то изменение с основно внесено изменение за, против, въздържали се, приема се. А сега а, гласуваме по проекто становището, така както е изменено. А, моля, гласувайте. Край на режима на гласуване приема се. А сега ще е, гласуваме за е, Центъра е, за развитие на професионалното обучение и образование. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Това бе първото изменение, сега второ изменение, кой е за? Да, има основнесено изменение, както виждате по изменение 2, кой е за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. По параграф 4 има, няма да се гласува и така сега гласуваме по измененото проекто становище. Край на режима на електронно гласуване. Да, приели се. преминаване към освобождаване от отговорност е, за е, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение, параграф 4 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 5, трето изменение е, за против, въздържали се, приема се. Сега ще гласуваме върху цялото е, проекто становище, така както е, се промени. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Приема се. проекто становище е, във връзка с освобождаване от отговорност на Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд. Е, първо изменение. Извинете ме. Е, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Второ изменение. Има основнесено изменение. Виждате го. Кой е за? Против? Въздържали се? Е, приема се. Трето е, изменение за против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за против, въздържали се, приема се. сега вече гласуваме по цялото променено проекто становище. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Приема се. Проекто становище във връзка с освобождаване от отговорност за Европейската фундация за обучение. Компромис А. Компромис А. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Второ изменение трябва да гласуваме от е, самия докладчик. Кой е за, против, въздържали се, приема се. А сега вече е, гласуваме по измененото проекто становище. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Приема се. И сега следва гласуване по едно проекто становище. във връзка с освобождаването отговорност за 2013 година на а, агенциите. Първо изменение господин Пирински за, против, въздържали се, приема се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. А, е, е, кой е за, кой е против, въздържали се, е, приема се. Гласуваме по цялото е, изменено проекто становище. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. така, приключихме с гласуването. Благодаря на колегите, които участваха в гласуването. is on the Е, Продължаваме с следващата точка от дневния ред Европейския фонд за стратегически инвестиции. Бих искала да започна с няколко думи, преди да дам думата за разискване. Няколко думи за вътрешната процедура по този по това досие. Имаше няколко заседания на на съвета на представителите на комисии, за да се разпредели работата по, по това досие. И аз разбира се винаги подчертавах колко важно е комисията по заетост да участва активно в тази работа. От техническа гледна точка за нещастие законодателното предложение има много малко социални аспекти. Въпреки това, основната цел все пак е да се създадат повече и по-качествени работни места и борбата срещу безработицата и в частност срещу младежката безработица. Тоест да не говорим само за инвестиции за, в полза на финансовите пазари, тук говорим за инвестиции за създаване на работни места и разбира се, това попада в експертизата на нашата комисия. Ето защо на заседанията на съвета на представители на парламентарни комисии аз настоявах ние да бъдем асоциирани съгласно член 50 от правника за дейността на парламента, но съвета на представители на комисии не взе окончателно решение, а излезе само с препоръката да се създаде една ръководна група, една ръководна комисия, която да определи как точно ще се ръководи работата по това досие. В крайна сметка председателския съвет ще трябва да вземе окончателно решение и изглежда вероятно, макар още да няма окончателно решение, вероятно е комисията ЕКОМ, комисията по економически и парични въпроси да е водеща по този доклад. И председателят на комисията Еконно се думи, че предвид ускорената процедура за приемане на законодателно предложение за инвестиционният, за инвестиционният фонд, те най-вероятно няма да успеят да разгледат и инициативата за недостига на инвестиции. Става въпрос за един доклад по собствена инициатива, който в голяма степен разглежда същите въпроси като предложението за инвестиционния фонд, но в един по-общ политически контекст. И по този си доклад за собствена инициатива ние сме асоциирана комисия по член 50 и сме определили докладчик от групата на зелените, госпожа Ван. И аз нееднократно заявих и на срещата на съвета на председателите на комисии и пряко на председателя на комисията ЕКОН, че нашата комисия, комисията по заетост, държи да бъде изготвен този доклад по собствена инициатива паралелно с законодателното предложение, за да можем да посочим колкото може повече от нашите приоритети. За нещастие обаче това вероятно няма да се случи, но окончателното решение все още не е взето. В крайна сметка, инициативата за създаването на този доклад по инициатива и водеща комисия е ЕКОН и ЕКОН отговаря за графика за работа. Но пак казвам, вероятно комисията ЕКОН ще ръководи работата по това досие като, ръковод, като водеща комисия и ние все още не сме сигурни какъв ще бъде окончателният резултат. Исках просто да ви осведомя. Ще е, ви предоставя допълнителна информация възможно най-скоро. И така сега пристъпваме към първата размяна на мнения в нашата комисия по инвестиционния фонд. И сега давам думата на координаторите. но не виждам никой от отговарящите. Може би госпожа Моран Шартие може да се изкаже от името на НП. Oh, oh, sorry, but I don't have that. Sorry, I didn't put it. I apologize. It's. Извинете. Госпожа Яшовецка отговаря и има думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Не, път бих искал да, бих искала да ви благодаря за опита ви да засилите ролята на нашия комисия в документа, който изкочваме. Работата по този документ трябва да приключи възможно при много кратки срокове. Благодаря ви също така, че организирахте днешната среща с МОД и че обсъдихме доклада на МОД. Този доклад е тясно свързан с доклада, по който ние работим. Ние работим по регламента за Европейският фонд за стратегически инвестиции. И съгласно този документ ще имаме възможност да дадем надежда на стотица хиляди европейски граждани в контекста на кризата. Ние искаме да дадем нов тласък на европейската економия като разбира се, но в момента разполагаме с доста недостатъчен инструментариум. Този нов регламент би трябвало да се превърне в двигателна сила за нов подем на европейската економика. Инвестиционният фонд ще бъде съставен от три взаимно допълващи се стълба. Първият стълб предвижда разходването на 315 милиарда евро последните 3 години, за да се оптимизира възможността на публичните финанси и да се привлекат частни инвестиции. Втория стълб гарантира, че допълнителните инвестиции ще отговарят на потребностите на реалната економика. А третият стълб е намаляване на бюрократичната тежест с цел Европа да стане по-привлекателна за частните инвеститори. действително ще има истински мултипликационен ефект само ако възможно най-голям брой държави и членки вземат участие в фонда и ако успеят от своя страна да привлекат и търговски банки и частни инвеститори. Както нееднократно вече се каза, фонда трябва катализатор за привличане на повече частни инвестиции. При все това, въпреки, че документът, по който работим, е много важен, имаме много ограничено време. Ето защо трябва да действаме много бързо. Най-напред. Жан-Клод Юнкер ни представи инвестиционният план на 26 ноември миналата година. Съвета също много бързо прие този план на 18 декември и съвета призова са законодателите да приклошат работа по по, по документа до края на месец марта. Комисарът Домбровски също подчертава, че е възможно да се приключи бързо работа по това досие, благодарение на подкрепата за него в съвета. Доколкото знам, в нашата комисия гласуването е предведено за 24 март, или казвам с други думи, разполагаме с два месеца, за да изготвим една последователна позиция. И ако няма сериозни проблеми, работата по този документ би трябвало да приключи до края на месец март. Или казвам с други. Фондът ще бъде оперативен до края на тази година, което действително е много работа в много кратки срокове. Днес няма да обсъждаме конкретните изменения, но бих искала да чуя вашите първоначални мнения, как смятате, че този фонд може да се превърне в един надежден инструмент за насърчаване на економиката и както може да принесе за изпълнение на целите на стратегията Европа 2020 година. Преди обаче да ви представя моята първоначална позиция, бих искала да подчертая, че 7 парламентарни комисии ще излязат със становища по този доклад. и нито една от другите комисии ще се, няма да се съсредоточат върху социалните аспекти на плана. Затова смятам, че ние в нашата комисия трябва да го стовим. Всички сме наясно, че социалното измерение е от съществено значение за успеха на фонда. недостигът на инвестиции представлява заплаха за постигането на целите на стратегията Европа 2020 година. Мерките предприяти до момента не успяват да постигнат очакваните резултати. Принципите, на които се основава план, плана ни кара да смятаме, че той ще се инвестира за, за подходящи цели, като енергетиката, взаимното свързане на мрежите и новаторски сектори. Инвестициите на средствата от фонда ще бъдат насочени за истинска, за реалната економика и това е една от основните характеристики на плана. Проектите ще бъдат подбрани въз основа на тяхната европейска добавена стойност и е, степента, в която те отговарят на основните ни политически цели. Подобни инвестиции би трябвало да доведат до създаване на устойчиви, висококачествени работни места и да дадат на втоласък на економически растеж в Европа. Но подкрепа трябва да има най-вече за трансгранични проекти. Специалистите твърдят, че могат да бъдат създадени до 2 милиона и половина нови работни места. Получените показват, че към днешна дата европейците и европейските институции разполагат с ликвидност от няколко десетки милиарда евро. Т.е. ликвидността е налична и тя е достатъчна. Освен това, Европейската инвестиционна банка твърди, че в момента в Европа много потенциални проекти не могат да бъдат финансирани. Проекти с потенциално много добри резултати. Господин Катайнен твърди, че все още сме прекалено предпазливи поради кризата, което ни дава възможност да дадем необходимия тласък на европейската економика. Освен това, съгласно заключенията на Европейския съвет от 18-19 декември миналата година, приносът за фонда не бива да влияе на начина по който се изчислява държавният дълг на държавите членки. Следователно трябва да изготвим метод, за да гарантираме, че приносът на, държавния, на държавите членки е неутрален от една точка на тяхната задлъжнявост. Вече изказах и резервите си по отношение на, на фонда и аз ще и пак ще ги повторям. Фонда трябва да се съсредоточава най-вече върху трансграничните инвестиции, инвестициите в мрежите, които могат да доведат до дългосрочна заетост и економически растеж. Също така фондът трябва да се съсредоточи и върху МСП, тъй като трябва да привлече капитал, който в момента е замразен. Въпросът обаче е дали има достатъчно такива средства, да има такива фондове, които действително могат да бъдат мобилизирани. Разполагаме ли с необходимите гаранции, че МСП ще имат достъп до средства от фонда? Аз ще не съм убедена, че МСП имат възможност да участват в мащабни проекти, а е важно да подкрепим МСП, защото именно те създават работни места. Също така, си заслужава да анализираме дали регламента, който обсъждаме, ще даде възможност на МСП за достъп до средствата от Европейският фонд за стратегически инвестиции. Всички знаем, че ще бъде огромен успех, ако МСП успеят в крайна сметка да доведат до да се възползват от ефекта на взаимосвързаност и да имат достъп до фонда. Според мен решенията на комисията в какво да се инвестира не трябва да се основават на политически критерии. Тъкмо обратното. Проектите би трябвало да, да се избират въз основа на критерии, свързани с економическата им надежност и възвръщаемостта им върху инвестициите. Ако обаче е, и ще има доста принос от страна на държавите членки, то очевидно големите държави членки, които са допринесли най-много за финансирането на фонда, ще имат възможност да взимат решенията. Това е разбираем от бизнес гледна точка, но е много противоречиво от политическа. Също така имаме нужда от критериите на подборите трябва да бъдат установени още сега, за да могат и частните предприемачи да вземат решение дали да участват в даден проект или не. Друг важен елемент е необходимостта да намерим добри, качествени служители, които да подберат и след това да управляват проектите вече имахме една много, много интересно разискване тази сутрин. Не искам да отнемам повече от времето ви. С удоволствие, че чуя вашите коментари и въпроси и разчитам на ползотворно сътрудничество с всички членове на вашата комисия на парламента като цяло. Благодаря ви. Мария Хао Родригес for uh, е, S&D Group. Госпожа Родригес от името на социалистите и демократите. Много ви благодаря, госпожо председател замествам координаторът ни по този въпрос. Е, напред бих искал да благодаря за сведенията, които ни предоставихте, госпожо председател, за начинът по който можем да подобрим участието на Комисията по заетост по всички тези инициативи, които в момента се разглеждат. Съгласна съм с вас че относно доклада по собствена инициатива, свързан с инвестиционният план, комисията по заетост не може да се позовава на правното основание 54. Това е напълно неприемливо, защото в крайна сметка висококачествената заетост е основната цел на всички тези инвестиционни планове. А когато говорим за самият проект регламент за Европейския фонд за стратегически инвестиции, даваме си сметка, че решението сега е в ръцете на председателския съвет. и Ще видим какъв ще бъде неговото окончателно решение, но по всички положения ние трябва да организираме собствената си работа по начин, който да ни даде възможност да повлияем значително за окончателният вид на този регламент. Внимателно изслушах колегата от НП и просто бих искала да почитая някои основни тревоги, на нашата група, групата на социалистите и демократите. Трябва да гарантираме, че този нов стратегически фонд ще доведе до създаване на висококачествени работни места и че това ще бъде всъщност неговата основна цел. Ето защо смятам, че преди всичко трябва да се съсредоточим върху критериите за подбор на проектите. Трябва да гарантираме че тези критерии няма да бъдат свързани само с възможности за печалби от даден проект, но и дългите ни, дългосрочните ни стратегически цели, преди всичко възможността даден проект да създаде работни места в Европа. Мисля, че критериите трябва да са много ясно определени, когато се пристъпи към подбора на проектите. На второ място, както става ясно от проекто регламента, ще има канал за идентифициране на най-интересните проекти и този канал ще работи чрез а, а, привличане на специалисти от държавите членки. И смятам, че трябва да гарантираме, че специалистите, които ще вземат участие в този процес, са специалисти, работещи със същите тези критерии, а именно насърчаване създаването на висококачествени работни места в Европа, а не просто специалисти, които работят с традиционните критерии, свързани с печа, потенциалните печалби от даден проект. На трето място се поставя въпроса за надежността на моделът на управление. Трябва да гарантираме, че всички държави и членки са част от стратегическия фонд. Ето защо е от съществено значение Европейската комисия да спази обещанието си, а именно участието в капиталното участие в фонда да не се взима предвид, когато се прави оценка на, на фискалните позиции. Притесняваме се обаче относно с финансирането на проектите, защото предложението на Европейската комисия тук прави разграничение между държавите членки, които попадат в превентивната част на спакта за стабилност и расте. Ще трябва да са сигурни, че тяхното участие няма да бъде използвано прочисление на фискалните позиции. А държавите, които са в превентивното измерение, трябва да, да гарантират, че имат надежно равнище на съфинансиране, за да може фонда да проработи. Това е много сериозен проблем и ако не засегнем този проблем за разминаванията във възможностите за инвестиции на държавите членки, неравенството ще се запази и по отношение на създаването на работни места. Това са основните ни тревоги за момента но ще продължим да работим по това досие. Това е което имам да кажа за момента. Благодаря ви. Thank you and give the floor to... Благодаря ви. Сега да чуем Ерике Калве шумво. Мадам, voy a hablar español, Благодаря, госпожо председател. Бих искал да говоря на испански, така че ще ви помоля да си сложите слушалките. стигнахме до прилагането на инвестиционния план. Ще се опитам да бъда кратък. Като не се спирам на доктрината като цяло. Според нас работата по този регламент започва сега. Много внимателно ще разучим този документ Но основното за нас е да се приложи на практика това, което каза Европейския парламент за инвестиционния план на Юнкер. Необходимо е да напредваме, но трябва да го направим разумно. Бихме искали да ускорим малко крачката, защото установяваме, че Европа е в изключително трудна ситуация, още повече с оглед на другите континенти. При тези неотложни обстоятелства е необходимо да насочим вниманието си към същественото. Всички сме съгласни, че трябва да се създадат нови работни места. Затова трябва да разбием всички пречки по пътя ни. Разбира се, говорим за създаването на достойни е, работни места – И така. Инвестиционния план на Юнкер предлага определена сума, която в последствие ще бъде умножена. Така ли? Европейската централна банка и тя ще вложи. Това означава, че и европейските институции ще се включат. Като начало се говори за 21 милиарда в инвестиционния план на Юнкер. Необходимо е да постигнем правилния баланс. И в регламента ние казахме, че трябва да се стигне до 300 хиляди, че трябва да се действа поетапно и че трябва да се стигне до практически действия и инвестиции в инфраструктура и така нататък. Нуждам се от ефективни инвестиции, които да доведат до създаването на нови работни места. И в този смисъл ще направим някои предложения. Ще спазваме, разбира се, и принципите на Кейнс – Говорим за финансиране на проекти, които ще доведат до някакво бъдеще. В никакъв случай не говорим за субсидии, капан, в който попаднаха някои държави наскоро. ще отделим специално внимание на ролята на Европейската централна банка и на Европейския инвестиционен фонд. Вече заявихме, че малките и средни предприятия могат да играят голяма роля при създаването на нови работни места. Регламента трябва да бъде един практичен документ и в никакъв случай не трябва да се свежда само единствено до доктрина. Основното е създаването на качествени работни места чрез извършването на важни стратегически инвестиции. Скромен е плана на Юнкер, но ние трябва да се възползваме от него максимално. Так. Я vil gerne starte med at tilslutte mig rosen til... Øh, Госпожа Кари, благодаря ви. Аз също бих искала да ви поздравя за усилията, които положихте, нашата парламентарна комисия също да участва в този процес. Тази инициатива не е панацея. Това е нещо, което не трябва да забравяме. Не защото имаме инвестиционен фонд, ще се стигне до създаването на нови работни места и до изчезването на безработицата сред младите хора. Да не забравяме структурните проблеми, които са на лице в всички економики. Целим създаването на реални работни места. Това е основната ни цел. Но имаме един проблем с фонда, който не трябва да забравяме, а именно предложението за пилотния комитет. Комитета, който ще подбира различните проекти. Казва ни се, че там ще участват 6 пазарни експерта – Тоест, това ще са експерти, които ще а, се базират на пазара и ще действат с елка. Ние много добре знаем обаче какво се случва при а, подобен начин на действие. Смятам, че синдикатите също биха могли да играят роля в подбора на добрите проекти. Те също трябва да участват в пилотния комитет. Нека да не залагаме само единствено на пазара, нека да заложим и на заетостта. Да, разбира се, трябва да обърнем внимание на броя нови работни места. А, нека да не се стига до създаването на краткосрочни работни места. Не. А, да имаме качествени работни места, а, а не просто да увеличаваме а, броя на бедните хора, които работят. Затова смятам, че социалните партньори трябва да участват в подбора на проекти. И на последно място трябва да изготвим твърда позиция. Не размера на средствата в фонда ще определят тежестта при вземането на решение. Не. Всички, които участват, без значение в какъв размер участват в фонда, трябва да а, могат да бъдат чути. Повтарям, нуждаем се от добри работни места, като включим социалните партньори още от самото начало на процеса. Благодаря. Благодаря. Моника Бана. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много за това, че подчертахте колко важна е ролята на нашата комисия при е, структурирането на дискусията в парламента, естествено социалното измерение на инвестиционния план и постигането на целите Европа 2020 са е, изключително важни е, и са свързани с е, е, нашия мандат. Но независимо е, от е, е това, че сега започваме интензивна дискусия, все още предстои много работа. Смятаме, че трябва да се работи много активно и по доклад за собствена инициатива и по становище, така че нашите аспекти, наш, важните за нас теми да бъдат включени Чухме сега и представителя на МОД. Е, е, тяхното изследване също показва, че става дума за качество на работните места, не само за бройка. Е, къде точно да бъдат тези нови работни места? Как точно да изглеждат? Така, че да се получи именно максималния ефект в съответните държави членки. Точно да се идентифицират секторите, които са интензивни сектори от гледна точка на работните места. Това е изключително важно, естествено, и за нас, и за нашите работници, за гражданите на Европа. Какво означава добра инвестиция в смисъла на нашите разбирания тук в комисията? Това означава качествени работни места – е, места, които наваляват бедността и неравенството, на работни места, които ни приближават до целта на Европа 2020. Не става дума изобщо за благоденствие, така както е, Катайнен говори е, в е, комисията ЕКОН, а именно привличане на инвестиции, е, увеличаване на конкурентно способността. Не, това е, е погрешно поставяне на целите, бих казала аз. В никакъв случай не можем да говорим за инвестиции като самоцел и не можем само за да привлечем инвестиции отново да дадем предимство на големите инвеститори. Не, важни са работните места и то качеството им. И Понякога имаме усещането, че с инвестиционния план се създава една а, чисто нова структура в инвестиционната политика на Европейския съюз. Но ние имаме вече опит всъщност. Имаме кохесионна политика, имаме структурни фондове, които разполагат с огромен а, потенциал. А, а, това естествено е, означава, че те имат и много добра организация, имат добре подбрани критерии, имат е, добра инфраструктура, имат много опит, е, тясна връзка с кохезионните фондове, с структурните фондове, с регионалните органи, с представителите на гражданското общество там на място, за да се вземе правилното решение. Е, включително и по отношение на услугите трябва да помислим как да обезпечим този инвестиционен план. Е, като че ли съществува опасност малко да е, заобиколиме ето всички тези структури, които вече съществуват и е, може би да създадем новия инвестиционен е, е, план като съвсем нов проект, който ето видите ли сега изведнъж се появява. Да, в никакъв случай не бива да допускаме и дефицит на демокрация. Е, в никакъв случай. Нещо, което струва ми се пролича така малко в предишни изказвания. Тоест, необходими са ни ясни насоки, ясни критерии за подбор, ясна демократична е, отговорност. Това са основните задачи, които ние е, в нашата комисия по заедостта е, трябва да изпълним. Ето сега започваме с е, сериозната работа и се надявам, че ще имаме възможност да наложим тези наши важни искания. Благодаря. Госпожа Агия. Благодаря ви, госпожо председател. Знаете ли, на зрелостния си изпит държах изпит по физика и математика. И учителят ми каза тогава, това е като да тръгнеш наобратно на магистралата. Защо си избрала математика и физика? Ами, просто я избрах. Но сега се питам, гледайки тези изчисления, защо не мога да разбера цифрите, които се цитират. Първо си казах, нищо не разбирам, но после пък разбрах. Говорим за 21 милиарда евро. От тези 21 милиарда евро, 16 милиарда ще дойдат директно от европейския бюджет, а 5 от Европейската централна банка. Какво означава това? Това означава, че не създаваме просто ей така пари екс нихилю от нищото. Тези пари идват от някъде. Следователно, тези пари ще бъдат насочени към научната и развойна дейност, защото тя е от ключово значение. Тя е нашата свежа глътка въздух. Сега обаче инвестиционния план на Юнкер ни кара да оттеглим финансовите средства от програми като Хоризонт 2020, например. Тези финансови средства сега ще бъдат използвани за някакви фант смагорични проекти. Тези фондове, моля обяснете ми, защото наистина не разбирам, защо и частни инвеститори трябва да влагат в този фонд, защото всички ние знаем, че няма никакви гаранции. До сега частните инвеститори много внимаваха да не инвестират. Ако го правеха, вече щяхме да имаме милиони евро инвестиции. Жан-Клод Юнгер заяви, че държавите членки могат да дадат своя принос към фонда за стратегически инвестиции. И за да направи предложението си още по-привлекателно, той заяви, че ще се преизчисли дефицита спрямо брутния вътрешен продукт, ако държавите членки дадат своя принос. Да, но ние много добре знаем какви са условията за участието в този фонд. Не съм чула някой да говори за регионални инвестиции. Няма нито един регион, който би могъл да бъде облагодетелстван, ако поиска средства, което означава, че е, ще хвърлим всички средства в един и същи казан и няма да има регионално използване на въпросните средства. Да кажем, Италия дава своя финансов принос. Е, бих могла да дам пример с Ирландия, но това означава да говоря доста дълго, така че няма да дам такъв пример. Та Италия ще даде принос за да се инвестират проекти в други държави. И ако имате и капка разум, ще се опитате да използвате тези инвестиции, по-скоро от инвестиционния план на Юнкер, а не а, пряко да ги получите от държавата си. Всеки ще предпочитате да поступи по този начин. Господин Юнкер заяви, че в средата на 2015 година фонда вече ще бъде оперативен. Тоест, разполагаме с 6 месеца да изградим и съответния административен капацитет. Какво означава това? Още веднъж ще създадем някаква куха структура, която да подбира въпросните проекти. И отново ще се създаде цяла поредица от комисии и комитети, които ще решават кои проекти да получат финансиране. Представете си само колко време ще отнеме вземането на решение за финансирането или не финансирането на даден проект. Това ще отнеме поне няколко месеца. Аз просто си правя сметките. Знам, че не съм добра по математика, но така насляпо правя някакви изчисления. Мога да ви кажа, че ей така набързо резултата ще бъде следния. Едва в средата на 2016 година ще бъде похарчено първото евро от този фонд. Много добре знаем какъв е графика а, за инвестиционния план, но още от самото начало ще бъдем притиснати от времето. И тогава ще трябва да извадим вълшебната пръчка и ще заявим, че всъщност този фонд ще е, се прилага за 5 години. А всички знаем, че е, фондовете в дългосрочен план претърпяват провал. Нуждаем се от бързи действия за създаването на работни места. Но трябва да е, се справим и с един много малък проблем, съвсем миничик, а именно абсолютната бедност на хората. В случая не говорим за риск от това някой да обедне. Не, ние говорим за абсолютна бедност на нашия континент, защото Прекалено много хора в Европа са бедни. Така че нека да започнем, може би напред, най-напред, чрез раздаването на храна на децата, които умират от глад, а след това да говорим за такива инструменти. Благодаря, госпожа Арена. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, че ми дадохте възможно, че дадохте възможност на нашата парламентарна комисия също да играе своята роля. Това е най-малкото, което можем да направим, защото имаме проблем с заетостта в Европа. И ако ще има инвестиции, то те трябва да доведат до създаването на нови работни места. Присъединявам се към казаното от колежката Мария Жуао във връзка с организацията и създаването на този фонд. Бих искала да се спра също и на разработването на проектите. Казахме, че един от основните критерии ще бъде създаването на нови работни места. Знаем каква е оценката на въздействието във връзка с създаването на такива работни места. И тази оценка на въздействието трябва да бъде разглеждана в европейски контекст. Защото понякога финансирането даден проект в една държава може да доведе до прехвърлянето на работни места в друга държава членка. Затова, когато се прави оценка на въздействието, тя трябва да се прави на европейско равнище, т.е. да се запитаме този проект ще доведе ли до създаване на нови работни места или просто ще прехвърли работните места от една държава членка в друга. Смятам, че е важно да помислим върху това. На следващо място – фонда за финансиране. Да, ако искаме работни места в Европейския съюз в индустриалния сектор, то тогава трябва да гарантираме съответната квалификация на работниците, защото днес има разминаване между квалификацията на някои работници и в частност младите хора, младите хора, които напускат училище без да са получили необходимата квалификация и от друга страна изискванията на новия сектор, изискванията от към умения. За това трябва да помогнем на работниците, които се нуждаят от допълнителна квалификация, за да могат да вземат новосъздадените работни места. Като че ли днес има тенденция да се намаляват средствата за образованието, за професионалното обучение, за това трябва да отделим специално внимание на връзката между търсенето и прилагането и да не ги забравяме при оценката на проектите. В рамките на проектите трябва да говорим и за а, новаторството. Не може да говорим само за нови технологии. Ако вземем проекта за енергиен преход, много често казваме, че ще има а, преход към работни места, които изискват високо квалифицирани специалисти. Има обаче и работни места в строителството, които не изискват високо квалифицирана ръка. Ако държави членка реши да използва публични средства, за да намали емисиите от съответния жилищен фонд, то тогава смятам, че трябва да подкрепим подобни публични инвестиции, за да може да се направи този енергиен преход – в днешно време се чува много, е, че частните инвестиции са много по-рентабилни е, в економиката, но всяка инвестиция трябва да бъде рентабилна не само от економическа гледна точка, но и от гледна точка на създаването на нови работни места. Благодаря, Джейн Колинс. Благодаря, госпожо председател. 315 милиарда евро смята господин Юнкер, че ще мобилизира за инвестиции с този план. Но не, че ги имаме, но има някакви надежди, че ще можем да ги съберем. След банковата криза, очевидно няма голямо желание за инвестиции. Аз се чудя откъде ще дойдат тези инвеститори. Кой някакси с магическа пръчка ще създаде тези 315 милиарда? Добре, казвате, че трябва да се работи по пътя на е, частно-публичните е, или публично-частните партньорства. Но за всяка евро е, изразходвано във връзка с рисков проект, ще трябва да се подготвят други 4 евро и той ще дойдат от частните инвестиции. Струва ми се, че нещо не е правилна тая сметка. Е, как така още през 2015 година изведнъж ще съберем тези 315 милиарда? Не виждам е, начин е, да го направим след като преди това не сме успявали. Твърде съмнителни са тези изчисления. Те е, са е, заблуждаващи. Как точно функционират инвестициите? Естествено, нека да погледнем отделните проекти в селското стопанство, в рибарството, които поглъщат много, много евро. Така че е, до този момент не сме успявали, дори е, резултатите е, са твърде драматични, бих и ако не трагични, то струва ми се, че е просто цинично сега в момента изведнъж да кажем с ето този инвестиционен план, виждате ли какво ще направим чудеса. Не, това, което действително е необходимо, да спрем с разхищенията, да спрем с измамите, е, е, да е, проведем една истинска битка срещу изтичането на средства от Европа. Ако не се справим с това а, а, разточителство и с, с загубата на средства поради а, съмнителни а, действия и дейности, Европа няма да може да бъде спасена. А, економиката няма да се възстанови и а, бедстващите хора в Европа ще стават все повече. В никакъв случай не можем да помогнем на този умиращ е, съюз. Тамасман има думата. Да. Да, а, е, така, а, е, умиращия, загиващия Европейски съюз е нещо, което в никакъв случай не отговаря на а, действителността. А, нещо важно а, чухме тук. А, а, от другите изказвания, но не съм съгласен с това да се говори непрекъснато за избори и за подбор в продължение на 6 минути. Не, не бива естествено да се заплощаваме. правим е, е, опит за ново начало е, с новия състав на Европейската комисия. Жан-Клод Юнкер каза, че ще постави нови приоритети. Той е, не мисли, че е, на практика е, измисля е, парната вода и е, е, парната машина отново и колелото отново. Не. Става дума за това да се направи е, ясна оценка на въздействието до тук и на тази основа да се помисли и за въздействието на новите инвестиционни планове. Ще трябва да водим този дебат. Всичко друго би било безотговорно. И ще привлечем и е, обществеността ще информираме гражданите, е, ще информираме е, средното съсловие, защото то трябва да е подготвено също. Е, ще мислим за структурите, за това как точно ще се определи взимането на решения, ще има ли вето, кой ще отговаря за това, как точно ще се подбират проектите. Да, естествено, растеж и е, конкурентно способност е, е, също са цели, но в никакъв случай не бива да пренебрегваме заедостта. Напротив, те са много важни. Е, имайте предвид, че няма нужда от такива забележки. Е, само ще, ще работим само за това, което ще се хареса на гражданите. Не, не, така не става. Как ще създадете работни места, ако не създадете растеж и конкурентно способност? Е, аз съм е, е, работил по един доклад за Европейската рамка за квалификация. Правомощите остават при държавите членки, но въпреки всичко се опитваме да обединим потенциала на държавите членки, така че действително да се стигне до нова степен на квалификация, по-добра, да се постигне по-добро качество. Ето това е основното ако не създадем една сигурна основа, на, на която да могат действително да се инвестират солидни средства, то тогава няма да получим това, което желаем. Естествено, а, сметките, казвате, не, не, не са верни. Добре, ние имаме тези 60 милиарда, имаме и 6 милиарда, които отпускаме ние допълнително. Имаме а, е, и допълнителните източници, които са в размер на 240 е, милиарда. Така че а, е, става дума за това наистина да обединим и ресурсите финансови, но и интелектуални и а, Европейската банка да е, подбере онези проекти, при които действително нещо може да се постигне, а да не се повтаря историята с проектите, при които е, в отделни държави членки просто е, след това се каза по-хубаво да не ги бяхме правили по-малко пари и време щяхме да загубим. Нищо не получихме от тях. Е, така че е, в никакъв случай не бива да изоставяме е, този инвестиционен план. Аз се радвам, че имаме амбициозен график, е, сроковете са кратки, защото ако отново започнем да изчакваме и почнем с тези мъчителни и безплодни дискусии, които нерядко сме водили, е, ще отчаем хората и те ще се отдръпнат още повече. А това са хора, които очакват спешно решения. Това са безработните. И така, госпожо председател, казал, А, нека да ви направя един комплимент. Абсолютно а, сте права, когато казвате, ние тук в Комисията по заетост трябва всъщност да сложим нашия отпечатък, да сложим нашия етикет върху инвестиционния фонд. Да, това е което искаме. Комисията дали желая да каже нещо и да се включи в дискусията? За сега не, разбирам. Госпожа Артамендиеро от комисията. Не, благодаря, отказвам се, госпожо председател. Тогава е, трябва само да ви информирам за е, сроковете. Естествено, ние ще продължим да се връщаме на е, Европейския фонд за стратегически инвестиции ЕФСИ и то не веднъж е, е, ще говорим е, и в другите комисии, така че ще има много-много възможности да се информирате. Ще дам думата на госпожа Язловецка, която желая също да каже няколко думи, преди да ви съобща графика. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на всички, които взеха думата и споделиха с нас своите идеи по време на дискусията. Ще подчертая няколко момента, които според мен са особено важни. И те би трябвало да се отчитат от нас, когато подготвяме измененията. Госпожа Родригес е, е, подчерта колко важни са критериите за подбор. Не само тя мисли така. Ние знаем колко е важно критериите за подбор да са точните, подходящите, защото е, само така ще можем да създадем истински работни места. Според мен това е от значение и за държавите членки. И има държави членки, които е, биха желали да участват по-активно, но условията не са изяснени. Да, много важно е естествено да се погрижим е, да могат всички да участват при равни условия. Е, всички държави членки, независимо от това каква е специфичната ситуация при тях и особено от тези, които се борят с по-големи трудности в момента, трябва да намерят съответните инструменти, за да получат достъп до инвестиционния план. И естествено, много важно е критериите да се определят така, че да се подберат проектите, които в бъдеще е, ще позволят да се мултиплицира ефекта, ефекта на лоста. Да, ние знаем, е, че е, има проекти, които могат да създадат работни места, но въпросът е не да създадеш само дозина, а да създадеш много повече. Така че мултипликационният ефект е много важен. Госпожа Кари, е, говори за социалните партньори, които трябва да привлечем. Естествено, много важно е това. Те е, трябва да изиграят една съществена роля. В никакъв случай ние е, не желаем да се борим с тях, никакви спорове няма да водим, но е важно да чуем и тяхното мнение. Вчера при дискусията с господин Катайнен, бе казано, че е, Европейския парламент веднъж в годината ще може да изразява своето мнение. Е, е, да, изключително важно е обаче ние да участваме по-активно и в процеса на наблюдение и контрол. Госпожа Вана с право посочи, че Ние вече разполагаме с много документи, които ще ни позволят и, и също време и с практика, и с опит, и структури. Структурните фондове са само един пример. На основата на този опит и на тези структури ние можем да подберем правилните критерии, които ще ни помогнат да постигнем и целите на Европа 2020. Госпожа Арена. подчерта, че трябва да мислим и за паневропейския фактор. Аз съм наистина много страстен привърженик на мобилността и в това отношение проявявам симпатия. Наистина една интелигентна мобилност би могла да даде един чудесен ефект, но казвам интелигентна, добре премислена. Е, е, социалните иновации са нещо много важно. Често си мисля, че хората всъщност не разбират какво точно се има предвид, когато използваме понятието социална иновация. Е, трябва да помислим по този въпрос. Да, и колегата Томас Ман говори за това как е, е, наистина ще реализираме този план. Е, инвестициите трябва да са обезпечени. Милиарди евро лежат някъде около нас и не се инвестират. Това означава, че липсва доверие. И нашата грижа трябва да бъде да събудим това доверие, да го засилим. Мисля, че шансовете съвсем не са лоши. Ще трябва много е, бързо и интелигентно да реагираме на проблемите е, през следващите периоди. Много се надявам, че няма да чакаме е, е, години, за да се появи някъде едно обнадеждаващо пламъче и светлинка. Не, трябва много по-бързо е, да постигнем резултати. И така, е, председателят, е, е какъв е, е, време, е предварителният график? Е, Представяне на проекто становище 5 е, е, март, след това е, изменение 6 март и 4 април, ако му чувам, на приемане. Преминаваме към следващата точка от дневния ред е, преди обяд. Става дума за стратегията на Европейския съюз е, за равенство между е, жените и мъжете. Госпожа Козловска Раджиевич е докладчик по тази тема. Много благодаря, госпожо председател. Дами и господа, Европейска стратегия за равенство между мъжете и жените от 2000, след 2015 година в момента се разработва от Комисия по правата на, жена, на жените. И е, докладчик в комисията ФАМ е Мария нью Подготовката тече чрез поредица от редовни срещи с заинтересованите страни различни организации и държа да отбележа, че това е много важен метод на работа, който се основава на широка консултация, който не се прилага често, но в този случай се оказва много полезен. Много полезен е, когато говорим е, за, когато се стремим да създадем един документ, който отговаря на очакванията им. Ние в нашата комисия трябва да изготвим становище по този доклад. Тук говорим за правата на жените, достъпа до пазара на труд, бедността сред жените, насилието срещу жените, недостатъчното представяне на жените на пазара на труда и т.н. Споменаваме също така и демографската криза и връзката, която съществува между пазара на труда от една страна и възможността за собствен бизнес и равнопоставеността и всички аспекти, свързани с равнопоставеността при започването на предприемаческа дейност. Така че аз предполагам да включим следните елементи в а, доклада. На първо място демографски аспект. Според а, мнозина демографската криза води до промяна в структурата на семействата. Тя също така има и последици за пазара на труда, тъй като все по-малко са активните хора. В моята страна, в Польша, се смята, че до 2035 година броят на професионално заетите ще намалее с 4 милиона души, а на европейско равнище се очаква да загубим 24 милиона работещи до 2040 година. Ето защо, за да успеем да се справим с предизвикателствата, свързани с демографската криза, би следвало да въведем на пазара на труда недостатъчно представените групи, а това са именно жените съществуват разлики между мъжете и жените на пазара на труда от, е, в, в размер на няколко десетки процентни пункта. А държавите членки, които работят за увеличаване на делът на жените на пазара на труда и са го направили успешно в момента, имат повече работещи за тем пазара на труда. Така ще да бъде вниманието на демографската криза, последиците и за пазара на труда и факта, че по-големият брой на заети жени ще разреши проблема с недостига на работна ръка. Също така държат отбележа, че равенството между половете е задължително предусловие за постигане на целта ни, а именно заетост от 75%. Ако искаме да постигнем тази цел, а според дисциплина това никак няма да е лесно, трябва, разбира се, да включим непредставените достатъчно групи и да обърнем повече внимание на въпроса за равенството между мъжете и жените и участието на жените на пазара на труда. В точка 3 отбелязвам, че економическия растеж и конкурентоспособността в Европа до голяма степен зависят от преодоляването на несъответствието между образованието на жените и тяхното участие на пазара на труда. Ако не успеем да щупим този стъклен таван, т.е разликата между броят на високо образовани подготвени жени и броят на жените, които реално заемат менеджерски позиции, докато не продължаваме това несъответствие, ще продължаваме да пилеем талант и огромният брой средства, които изразходваме за професионални обучения на жени. Това също е елемент, който съм включил в доклада, защото според мен той е от стратегическо значение. В точка четвърта от доклада се спирам на причините за ниско с слабите позиции на жените на пазара на труда и според мен това се държи на неравното разпределение на семейните задължения между жените и мъжете. Заявявам също така, че има непропорционално разпределение на семейните задължения между мъжете и жените. Ето защо трябва да инвестираме повече в а, съпътстващи услуги, като например инфраструктура за грижи за деца, помощ в грижите за възрастни и болни. Имаме нужда от засилване на този вид инфраструктури и също така споменал необходимостта от намиране на равновесие между семейен и а, професионален живот и премахване на пречките пред постигането на това равновесие. В точка 5 споменавам факта, че по-голямата част от бедните са жени. И а, това несъответствие също така се превръща в огромно несъответствие между пенсиите, които получават мъжете и жените, несъответствие, което може да достигне 35%. И този факт до голяма степен определя и бедността сред жените, особено сред възрастните жени. Говорим най-вече за едночлени домакинства на възрастни жени. Това е сериозен проблем, който трябва да разрешим. В стратегията си говорим за премахване на бедността до 2300 година и в една подобна стратегия съжително трябва да вземем предвид и равенството на половете, по тиме случай няма никакъв смисъл в подобни мерки. По въпроса за равноправното третиране на мъжете и жените, трябва винаги да имаме предвид този аспект с бедността. В точка 6 настоявам за необходимостта от по-голяма прозрачност при назначаването на хора на, на отговорни позиции. Беше постигнат напредък в, в, в тази област в редица държави членки, но смятам, че ние наистина трябва максимално да използваме целият потенциал на жените и прозрачните процедури за наемане на работа би трябвало да дадат възможност на жените да заемат отговорни позиции в компаниите. И в точка 7 се спирам на един много едно много разпространено явление, а именно недекларираният труд. Ето защо смятам, че би трябвало да се създаде една система от стимули за работодателите, за да може голяма част от учените, които днес работят нерегламентирано, да могат да започнат редовен регламентиран труд. Това е към момента моето предложение. Ще бъдат внесени редица от проекто изменения по доклада. Споменавам и равенството между половете и БВП, несъответствието между заплащането и пенсиите на мъжете и жените, образованието, което може да ни, допренес, да ни помогне да преодолеем не равното отношение към между двата пола. И също така ще внеса още едно изменение, свързано с квотите за жени на отговорни позиции. Също така ще има изменение за недогледания труд и едно изменение за обществените поръчки. По въпроса за обществените поръчки знаем, че те биха могли да бъдат много ефикасни за насърчаване на политиката ни социална интеграция. Ето защо бихме могли да включим социална клауза които от своя страна ще ни позволят социална класа за процедурите за обществените поръчки, като по този начин ще можем да окажем влияние върху компаниите, които искат да участват в процедурите. Така, например, някои обществени поръчки биха могли да бъдат ограничени само до социалните кооперативи. Това са етически субекти, които наемат на работа хора с увреждани, например. Или може да има изискване дадено предприятие да наема, да е наело поне един човек с увреждане, за да може да участва в даден обществен търг. Разбира се, подобни клаузи могат да поработят само ако в съответната държава членка разполагат с необходимата законодателна рамка. А в много малко държави членки вече има въведено законодателство, налагащо квоти за жени на отговорни позиции. В обществените поръчки, там където се изразходват парите на накоплаците, бихме могли да насърчаваме или да предавигироваме предприятията, които отговарят на всички изисквания за равно третиране или пък обратното може да не позволим достъп на някои предприятия до обществените поръчки, а именно на предприятията, които не спазват законодателството за равно третиране между мъжете и жените. Но разбира се, това са само препоръки. В крайна сметка решението е в ръцете на държавите членки, но все пак ми се струва, че би трябвало да привлечем внимание върху факта, че подобни инструменти, подобен метод би могъл значително да допринесе за политиките за приобщаване. Това, е което има да кажа, с радост ще изслушам коментарите и въпросите ви. Много ви благодаря за това обобщение. Думата има Мария Арена. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за свършеното от колегата. Струва ми се, че това е една отлична основа за работа по това становище на нашата комисия. Много е важно нашата комисия да разгледа въпроса, защото най-голямата дискриминация по отношение на жените са в областта на заедостта. Разбира се, има и други видове дискриминация, които са предвидени в доклада на госпожа Нойч е, като например за насилието срещу жените, но дискриминацията в областта на заедостта е много сериозен проблем в Европа в момента. Защо ще направя няколко добавки, няколко коментара към проекто становището. На първо място трябва да признаем факта, че включването на жените на пазара на труда и постигането на целта заложена в Стратегията 2020 година, разбира се, се вписва и в усилията ни за борба срещу кризата. Но пак казвам, трябва да подчертаем, че това е цел свързана с социалната справедливост преди всичко. Тоест, дори и да нямаше криза, дори и да живеехме в най-прекрасния възможен свят, ако жените не участват достатъчно на пазара на труда, това е социална справедливост и трябва да припомним този факт. Вторият въпрос е свързан с прочутото отчитат цел 75% от жените да са на пазара на труда до 2020 година. Трябва се пак да припомним, че жените, които са активни на пазара на труда, за, говорим за жените, заемащи висококачествени постове, са и жени а, с по-висок стандарт на живот, т.е. това ще допринесе и за излизането от бедността, а в момента има 20 милиона бедни в Европейския съюз. На трето място, статистиката показва, че за нещастие жените в много по-голяма степен са засегнати от нестабилните видове заетост, от непълното работно време и нерегламентирания труд. И тук стигаме до четвърта точка. Качеството на работа и за жените е особено важен е периода на майчеството. В Европа имаме нужда от едно модерно законодателство в областта на майчеството във всички държави и членки. Жените трябва да бъдат защитени в момента, в който забраменеят, в момента, в който родят детето си и трябва да имат възможност по-лесно да се върнат на пазара на труда. Ако говорим за демографските проблеми без да обсъдим въпроса за майчеството, има опасност да се стигне до жени, които избират да са на пазара на труда, но се отказват от това да имат деца, което се случва в някои развити държави, в които раждаемостта ръждаемостта спада, или обратното жени, които ще изберат семейството вместо да навлязат на пазара на труда, което противоречи на основните ни цели. Затова има нужда от едно модерно законодателство, което да допринася за съвместяването на семейни професионален живот чрез по-доброто разпределение на семейните задължения между мъжените и жените и по-активното участие в семейните грижи от страна на бащите. И не на последно място е участието на жени в управителните съвети на предприятията. Можем да проявим добра воля и да кажем, че искаме повече жени. Стигна се обаче до а, правно обвързващи разпоредби, винаги се чува гласове на хора, които не искат да задължат предприятията да включат повече жени в управителните съвети. Но няма никаква причина жените да бъдат пренебрегвани, защото те са високо квалифицирани. Има повече жени с висше образование, колкото мъже в момента. Те също така са много добре подготвени и не е по-скъпо за едно предприятие да има жени в управителните съвети, колкото мъже. Така че реално няма никакви проблеми, освен консервативните позиции на мъжете, които твърдят, че по този начин жени ще вземат места на мъже. Затова ние трябва да се борим за местата на жени в управителните съвети и то с квоти, за да можем да променим навиците и обичаите. Благодаря ви. Uh, thank you. Uh, is... Благодаря ви. Таня Гонсалес Пенис тук ли е? Имате думата. Съгласен съм, че е много важно да се гарантира добро равенство за, между мъжете и жените. Е важно защото така да покажем, че и ние носим отговорност за въздействието на това неравенство на пазара на труда. Важно е също така да се вземем предвид факта, че е, жените много по-често работят на непълен, на непълен работен ден и че като цяло те отделят повече от времето си на семейни задължения. Ето защо трябва да подчертаем, както е направено в точка 4 становище, че имаме нужда от разработване на необходимата инфраструктура. Трябва също така да се гарантира публично достъпно образование за децата от най-ранна детска възраст и също така да се осигурят инфраструктура за подпомагане на грижите за възрастни и болни хора. Много често жените полагат тези грижи за близките, които са невъзграден труд. А също така в областта на, на, на заедостта. Много често жените имат по-низко заплащане в сравнение с мъжете. Трябва да сме наясно с тези факти и трябва активно да се борим срещу дискриминацията в заплащането. Трябва също така да се съсредоточим върху по-отговорното бащинство. Това е много важно. Трябва не само да се въведят бащинството като заплатен отпуск, но трябва също така да се полагат усилия отпуска по бащинство да е също толкова дълъг и да се ползва същите права като отпуска по майчество. Трябва също така да отбележим факта, че жените в по-голяма степен са жертва на бедност и разбира се, трябва да подчертаваме тези факти. Трябва също така да подчертаем, че това води и до много сериозно разминаване в нивото на пенсии между мъжете и жените, тъй като жените обикновено са работили по-малко като а, време и то на по-низко платени работни постове. А по въпроса за а, жените и тяхното място в управителните съвети в предприятията, смятам, че не бива да се ограничаваме само с частния сектор. Трябва да се мислим и за политическите органи и за всички останали институции. Жени трябва да заемат отговорни постове на всички гранища, включително и от политическа гледна точка намаляването на обществените разходи имат своите последици и за жените, които сега трябва да се нагърбят с задълженията, изпълнявани от обществени органи доскоро. Това прави тяхното навлизане в пазара на труда още по-трудно. Намаляването на финансирането за обществени услуги по този начин засилва неравенството между мъжете и жените и влушава бедността. Ето защо нашите препоръки трябва да бъдат чути от Комисията по правата на жените, водещата комисия, за да разрешим първоистичниците на проблема. Thank you very much, Madam Chair. And first of all, I would also like to thank the, the rapporteur. Госпожа Рейнике. Благодаря, госпожа председател. Благодаря и на на докладчика за изготвянето на това становище. Ако се засили социалното благосъстояние, това няма да подпомогне само жените, а обществото като цяло. Преди 50 години бе разписани в договорите и принципа за равното заплащане. И е скандално, че Днес това все още не е реалност. Мъжете и жените в социално отношение на трудовия пазар все още са неравни. В този документ се разглеждат много съществени проблеми, свързани с прехраната на жените, без значение дали става въпрос за економическата независимост на жените, за достъпа им до пазара на труда или до тяхната професионална кариера. Всичко това води до необходимостта от премахване на дискриминационните практики. Бих искала да посоча няколко важни за нас аспекта, които сме засегнали и в а, измененията си. Първо, феминизирането на бедността. Това е резултат от няколко фактора, включително от неравното заплащане на мъжете и жените, което в последствие води до още по-голямо неравенство при а, изплащането на пенсиите и така нататък. Въпросът за социалната сигурност и за данъчното облагане също са важни. В Германия данъчното облагане допринася за задълбочаване на неравенството между мъжете и жените. Намаляването на бедността с 20 милиона до 2020 година е важна цел и трябва да се подкрепи с допълнителна цел подпомагане на жените, защото ако не помогнем на жените, няма да постигнем и тази цел. През последните години в Европейския съюз, поради мерките на строги економии в Южна Европа, видяхме, че ам, жертвите станаха жертва. Извинете, жените станаха жертва. Ако искаме да помогнем, тогава трябва да се взрем в тези отрицателни последици на политиката на строги економии. Трябва да избегнем допълнителното влушаване на тяхната ситуация през следващите години. Ще внесем изменения във връзка с сексуалния тормоз на работното място, изменение и във връзка с тормоза като цяло в професионално отношение. Тормоза е неприемлив и смятаме, че в този доклад за стратегията за равенство между а, мъжете и жените трябва да бъде отчетен. Госпожа Бегин. Mm, sono punti sicuramente tutti molto condivisibili eh, e mm, io vorrei puntare l'accento sul fatto. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала да споделя моето мнение. Явно е, че е огромен проблема с достъпа на жените до трудовия пазар и ние трябва да го разрешим. За съжаление, в много държави членки в Европейския съюз все още се изисква от жените да направят избор между семейния и професионалния живот. И така жените се оттеглят от трудовия пазар в полза на семейния живот и в последствие им е трудно да се върнат на трудовия пазар. Аз съм работила в малки и средни предприятия и мога да ви кажа, че на това равнище все още има дискриминация дискриминация. При всяко интервю за работа се дава предпочитание на мъжете. Жените винаги бидат, биват питани какво ще се случи с работата ви след като се омъжите. За съжаление, това е практика. Както споменаха и колегите, За съжаление, не винаги са добри отношенията на работното място. Като това не означава, че задължително има злоупотреба или турмоз. Чисто и просто ежедневните отношения не са добри. А пък равенството в заплащането на мъжете и жените все още си остава утопия. Моят а, а, държава все още е на едно от последните места по отношение на подпомагането в това отношение. Не можем да твърдим, че този проблем отсъства в другите държави членки. Просто културата на мачото продължава да господства в Европа. Много жени трябва да се откажат от професионалната си кариера, след като родят. Много жени се отказват да се върнат на работа след като родят, за да могат да продължат да се грижат за децата си. Аз говоря от опит. Имам три деца. Човек не може да се мултиплицира и да бъде на няколко места едновременно. Затова просто трябва да променим културната си парадигма и да изковем ясна позиция в това отношение. в днешни времена трябва подобаващо да се използват всички налични ресурси, а по мое мнение жените са доста обещаващ ресурс, за това трябва да сложим край на тази срамна ситуация. Благодаря госпожа Моран Шартие. Благодаря госпожо председател. Аз взимам при сърце настоящата тема. Бих искала най-напред да подчертая три неща. Първо, отражението на кризата върху работата на жените. Ако погледнем на европейско равнище, ще видим, че кризата изкара жените от трудовия пазар, защото тези жени заемаха несигурни работни места, защото работеха на непълно работно време или защото получаваха недостатъчно заплащане. Кризата не е само, че изкара жените от трудовия пазар, но и ускори тази тенденция. Изключително трудно е да се съчетае е, семейния и професионалния живот. И затова много често жените напуснах, започнаха да напускат платената работа, за да отидат да извършват неплатена такава. Затова трябва да поставим акцента върху това задълбочаване на неравенството между мъжете и жените на работното място. Този проблем се задълбочи заради кризата. На следващо място, проблемът е в менталитета. В моята държава направихме проучване, поставяйки следния въпрос. Смятате ли, че в контекста на криза мъжете трябва да имат приоритет – на работното място. Радвам се, че тук има социалисти, които а, ме чуват. Та, смятате ли, че мъжете трябва да имат приоритет? 63% от запитаните отговориха да. Смятам. Това означава, че имаме проблем с менталитета. И именно с този проблем трябва да се борим. Сред тези 63% имаше и жени. Така че, когато говорим за разбиването на стъкления таван, трябва да насърчим и самите жени да ни помогнат да го пробием. И на трето място, обучението, нещо, което вие опоменахте, е важна публична и частна инвестиция. Това е публична инвестиция и семейна инвестиция. И сега си даваме сметка, че няма възвръщаемост на тази инвестиция в последствие на работното място. Аз ще предложа изменения в този смисъл – Напълно съм съгласна с много от нещата написани в становището, но според мен липсва борбата с неравенството по отношение на кариерата. Да, има различно заплащане, но ако не говорим и за кариерата, няма да можем да решим проблема за неравенството между мъжете и жените на работното място. Тук говорим за неравенството по отношение на кариерата, което запраща жените в бедността, защото 37% от пенсията на мъж получава жена в пенсионна възраст. И на следващо място неравенството при наемането на работа. Когато изготвих доклада за последиците от кризата върху жените, казах, че първия критерий при назначаването на една жена е а, това дали тя е на разположение или не, а нейните качества са седмия критерий. А първия критерий при назначаването на даден мъж е а, неговата компетентност, неговите умения. Седмия критерий при мъжа е това дали той е на разположение или не. Това е огромно неравенство между мъжете и жените. Критериите при назначаването, промяната на менталитета, неравенството по отношение на кариерата са ключови елементи, които ние ще трябва да разбием, за да можем да постигнем равенството между мъжете и жените. Чух Мария Арена, ако не се лъжа преди малко, която говореше за а, значението на отпуска по майчинство върху кариерата. Много съжалявам и Юта си спомня, че не можахме да постигнем хармонизация по отношение на отпуска по майчество в 28-те държави членки. Не можахме да го направим по време на предишния ни мандат. И трябва да настояваме, за да започнем отново да обсъждаме тази тема, а не просто да изискваме недостижими неща. Ако можехме да се споразумеем, както почти успяхме по отношение на отпуска по майчинство, щеше да е добре. Говорим за платен отпуск по майчинство, защото някои, е, в някои държави майките имат 56 седмици неплатен отпуск по майчинство. Затова при подобна битка, без значение какви са политическите ни виждания, всички трябва да бъдем единни. Защото ако не успеем в това отношение, то тогава всички останали битки ще са на празни битката по отношение за квотите, например. Аз се борих и тогава. Аз бях против квотите преди 10 години, пред 2000-та година. Бях против, защото смятах, че чрез своите знания и умения жените ще се справят. Но 10 години по-късно си дадох сметка, че знанията и уменията на жените не са достатъчни. Ако не се въведат квоти, никога няма да успеем. Така че за мен е задължително да се мине през внасянето на квоти. Надявам се, че някой ден ще сме си свършили толкова добре работата, че да не трябва да въвеждаме квоти. Благодаря ви. Е, мадам е, Шойдерова. Госпожа Сойдерова има думата. Ani slova. Е, съм veľmi ráda, že mohu hovoriť práve. Благодаря ви, госпожо председател. Радвам се, че Мога да говоря след е, колегата Шартия. Някои неща според мен са особено важни. Е, положението на жените в момента се обяснява е, с факта, че жените са просто незаменими в домакинството, в семейството. И по тази причина за тях се появяват е, е, определени бариери, които желаят да се върнат обратно към професионалната си дейност. Това показва едно е, изследване, проведено през 2011-2012 година. Това е проучване на ОИСР във връзка с положението на пазара на труда. Проучването показва, че след отпуск по майчинство жените са притежават, така да се каже, нови познания и нов опит, но не и тези, които са необходими за предприятията, да кажем, е, познаване на информационните технологии, е, компютърната техника. И така, е, когато става дума за тези около 30 годишни жени, обикновено това е категорията, за която става дума, има определени пречки при връщането в работа. Да, и в редица случаи, както колегите ми споменаха преди мен, предприятията предпочитат мъже за определена длъжност, тъй като смятат, че мъжете ще бъдат на разположение по-дълго време в продължение на повече часове на ден и така нататък. Тоест, е, нещата трябва да се свържат най-вече с е, периода на майчинството и е, връщането към професионалната дейност на жените. Очевидно там, на там трябва да се насочи и подпомагането. И предприятията да не дискриминират отново и по линия на майчинството и на семейните задължения на жената жените. Трябва да се помисли за различни форми на работа у дома, при домашни условия, на частично работно време и е, по този начин да се облегчи връщането е, към професионална дейност. Не става дума само за отпуска по майчинство. Става дума за това, че е, жените са изключително важни за обществото, като майки, които се грижат за семейството, за децата. Благодаря. Комисията, дали все още е тук? Да, бихте ли желали да вземете думата, госпожа Метак, ако правилно произнасям името. Да, добър ден на всички. Ще подчертая първо, че повечето от тези въпроси, за които вие говорите тук, е, вече са е, част от е, действащата стратегия за равенството между половете. Единствено бедността сред жените е моментът върху който трябва да се задълбочим в бъдеще. Да, през април смятаме, че ще можем да представим за разискване в по-широк кръг новата стратегия всичко това, което чух днес е записано, ще го представя на моите колеги. Аз смятам, че повечето от вашите идеи се отнасят до економическата, материалната зависимост на жените. И това е всъщност и един от основните приоритети в действащата в момента стратегия. Ние ще продължим да се занимаваме с този приоритет и в бъдеще. А, инак коментарите, които чух, действително са напълно в съответствие с нашите виждания е, и се надявам, че с новата стратегия ще можем да е, обърнем внимание и да отчетем всички тези е, аспекти, върху които вие също насочихте вниманието на публиката, тук и на членовете на комисията. И така, отново госпожа Козловска Ражевич да, благодаря, госпожо председател. Благодаря много на всички колеги, които направиха коментари и бележки. Да, стереотипите по отношение на пола, по отношение на жените, в крайна сметка не са само негативни явления. Те понякога водят и до едно по-хармонично съвместно съществуване на представителите на двата пола. В повечето случаи действително става дума за аспекти и въпроси, е, които бяха повдигнати от колегите, които вече са включени в е, настоящата стратегия. Но чух и нови неща. Освен това, е, дори и тези, които не са нови, трябва да се задълбочат. Неплатения труд. Да, трябва да акцентуираме върху този проблем – освен това, насилието, сексуалният тормоз на работното място. А това е свързано с, и с е, хармонизацията по отношение на е, отпуск е, при раждане на дете, който да се ползва и от бащите, и от жените. Равностойно и да има възможност за избор. Да, отпуска за бащите, хармонизация на правата Що се отнася до неравенството и неравноправното третиране на мъже и жени на пазара на труда, да, проблемът е, е отдавна известен. Има вече много изследвания, много проучвания, включително и на Световната банка в Польша бе представен този е, труд, всъщност заключенията от проучването. В зависимост от е, семейното положение, е, е, мъже и жени се третират по различен начин. Мъжете, които имат семейство, които имат деца, обикновено са по-добре платени и се ползват някакси с повече доверие и по-бързо растат на работното място. Докато една жена, която има деца, която има семейството, тя започва най-низко в иерархията и е, на нея се гледа като на човек с е, висок риск. Щом имаш деца, значи си високо рисково лице за предприятието. Да. По този начин, всъщност, е, е поради обстоятелството, че те трябва да се е, грижат е, за деца и за семейство, е, не са е, оценявани по достоинство от работодателите. Ето, а и различното заплащане за еднакъв труд, естествено, при еднакъв пост, еднаква длъжност е, са неща, които отдавна са ми известни и трябва да се борим срещу тях. Но при всички положения много важно е, е да наблегнем именно на незаменимата роля на жената в семейството. Семейство и работа и труд трябва да могат да бъдат съчетавани е, а не е, да стоиш пред трудното решение като жена. Е, искаш ли да правиш кариера или искаш да имаш деца? Ето всичко това, което чух, бе много ценно за мен. Идеите са много, много добри и ще ги имам предвид, подготвяйки текста. Благодаря. Сроковете. 5 февруари за внасяне на изменения. След това ще разгледаме измененията. 24 март. Приемане в комисията МПЛ 16 април. Много, много благодаря на всички за този изключително интересен дебат. И се надявам, че отново ще се видим всички ние и може би и повече ще има в залата от